colleagues, please. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Start with the... Започваме с приемането на дневния ред. Мога ли да го считам за прият? Благодаря ви. Трябва да одобрим и протокол от заседанието от 12 март 2015 година. Някакви коментари няма. Благодаря ви. Преминаваме в такъв случай директно към дискусията по измененията по доклада на Жозе Мануел Фернандеш. Изключително важна дискусия ще проведем днес. Получихме 1396 изменения което е солидна бройка, но с оглед на значението на тази тема се очакваше да имат такъв брой. А ни... Внесените изменения са а, различни, но аз все пак виждам известна точка на конвергентност, които могат да бъдат подкрепени от парламента, от нашата комисия и ще спомогнат за изготвянето на ефективен план. Има изменения, които са свързани с условията за финансиране и те винаги са демократично насочени. Това ще бъде основата за нашата работа, за да подготвим гласуването, което ще се проведе след по-малко от месец. Становището по правил 54 ще получим на 4 април. А докладчика на базата на днешната дискусия ще изработи един добър текст, за да може да започне преговорите с съвета. Жан, искаш ли да добавиш нещо? Съвсем накратко. Бих искала да, искал да похваля доклада, който ни представя докладчика и всички докладчици. Да благодаря на всички за участието. 1396 изменения имаме, така че наистина благодаря за всички. Този проект мобилизира всички ни. И сега ще трябва да стигнем до добър компромис, за да изготвим добър текст, който да отговаря на нашите очаквания и на очакванията на Европа. Нуждаем се от инвестиции, от динамизъм и със сигурност по този начин ще допринесем за а, повече работни места. Роберто, обръщам ти отново думата. Благодаря ти, Жан. С кого започваме? С вас? Докладчиците са изключително мили. Добре, нека да чуем Мануел Фернандеш. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да поздравя докладчика Удо Булман за извършената от него работа. Ние ще работим в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка. Много изменения бяха внесени от Тран, от Титре което означава, че всички евродепутати са се включили в изготвянето на това досие. То е изключително важно, тъй като самият фонд е важен за инвестициите и за намаляването на бюрокрацията. Той е необходим, за да се задълбочи вътрешния пазар и за да се подкрепят малките и средни предприятия. Този фонд ще доведе до нови работни места, до растеж и представлява реализацията на един многократен апел на парламента. Освен тези стратегически инвестиции, ще е важно да се включат и структурните фондове. Всички знаете, че Европейската централна банка също играе много важна роля в това отношение. Да, действително, внесените изменения имат все пак и известни точки на конвергентност, тъй като всички те имат за цел създаването на план, който да се разработи от юни. Всички ще имаме възможност да обсъдим въпросния план. Като ще имаме възможност да обсъдим всички направени тук предложения. Удо и аз сме единодушни по отношение на следното. Да, действително, както вече казах, има доста разногласия, но смятам, че може да се стигне до компромис. И тези разногласия по никакъв начин не могат да подкопаят идеята на законодателния акт. Всички ние търсим сближаване на позициите за да може да се насочим към крайната цел, която е обща за всички ни. Не получавам превод на немски. Tradução para criar fixenha. Нека да изчакаме превода, защото явно има някакъв технически проблем с немския превод. No financiamento também Translation. É que no financiamento há também uma linha. Сега има ли превод? Та казвах следното. При въпросното финансиране има една червена линия, която не може да се прекрачи, а именно трябва максимално да се намали натиска върху хоризонт 2020. Затова се нуждаем от известна гъвкавост при учредяването на гаранционния фонд. Ние бихме искали гаранционния фонд да бъде безусловен. Е... Господин Фернандес каза, че може да говори и на френски, ако това ще улесни работата. И продължава на португалски. Така казах, че има една червена линия, която не можем да прекрачим. Нуждаем се от съвместно финансиране, но същевременно не трябва да се е, увеличава натиска върху Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Всички сме единодушни в това отношение. Желаем гъвкавост, но по никакъв начин не желаем да се подкопава репутацията и доверието в този фонд. А, говорихме за 16 милиарда гаранция. 16 милиарда евро. Тези 16 милиарда евро трябва да бъдат безусловни. Добре, ще говоря на френски. Има превод на немски, казва председателят. Аз не съм свършил.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 Е, явно в кабината има някой, който не трябва да е там. I'm sorry, I'm not the condition to... Извинявам се, аз не мога да съдя за качеството на превода от немски. Но оставете преводачите да работят на нормално. Ако ги оставим да си вършат работата, мисля, че ще свършат добре. Bem, vou continuar em português. Vou tentar uh, acabar a, uh, a intervenção. Estava a dizer que nós queremos um plano credível. Essa é uma condição para que ele tenha sucesso. Добре, ще продължа на португалски. Казах, че се нуждаем от надежден план, защото всички се стремим към успех. И този план трябва да върне доверието. Казвах, че фонда трябва да бъде безусловен и неотменим. Никой не може да поставя под въпрос гаранцията от 16 милиарда евро. Бихме искали да се сведе до минимум и натиска върху механизма за свързване на Европа. Всички знаете, че се стремим излишъка да се върне в бюджетните редове, от които са били взети средства. Бихме искали Европейската комисия и съвета да поемат ясен ангажимент в това отношение. В рамките на многогодишната финансова рамка и нейния средносрочен преглед през 2017 година бихме искали да получим категоричен ангажимент, че бюджетните редове, които са използвани за да се създаде този фонд, могат да получат обратно техните средства или с други думи, преразглеждането през 2017 година трябва да доведе до връщането на средствата от гаранцията в съответните бюджетни редове. Това означава, че през първите години не можем да приемем да има загуби. Или с други думи, в рамките на следващата многогодишна финансова рамка тази гаранция трябва да бъде предоставена по надлежен път, за да може да няма загуби незабавно в първите години от гаранционния фонд. Именно за това е важно да се намали натиска върху Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Имаше доста изменения, предложени във връзка с подбора на проекти, съвета, който ще решава за инвестициите, и така нататък. Не бихме искали да има политическо вмешателство и затова сме изготвили изменения, в които се иска да няма представители на държавите членки в управителния съвет. Така няма да се политизират нещата. Много изменения са внесени по отношение на делегираните актове. Да не забравяме, че делегираните актове са изключително важни за Европейския парламент но същевременно не трябва да подновяваме непрекъснато дискусията за делегираните актове и мерките за изпълнение. Нека да помислим внимателно върху темата и върху подбора за проектите. Доста се осложнява подбора на проектите, ако добавяме различни критерии, а на мен ми се иска процедурата да бъде по-простичка. Условия, които добавяме, ще ще затруднят избора и може да се стигне до изключване на проекти, които са важни. Важен е и факторът допълняемост. Всички сме съгласни, че търсим устойчив и приобщаващ растеж, но той трябва да бъде приобщаващ не само на економическо, но и на техническо гледно и на техническо равнище. Основното е да не тръгваме непрекъснато да преразглеждаме многогодишната финансова рамка. Европа трябва да бъде силна. Благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната работа и в частност бих искал да благодаря на господин Булман, който а, работи с мен по темата. Благодаря, господин Фернандес. Давам думата на Уго Бълман. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, работихме заедно под вашето строго и внимателно наблюдение. Хосе Мануел е абсолютно прав. Колегите от другите парламентарни комисии участваха много активно и броя на измененията е доказателство за това, но мисля, че тази тема заслужава това внимание, тъй като Нашата цел е да превърнем този текст в по-добър текст и същевременно разполагахме с много малко време, но важно е все пак нашият текст, нашето решение да бъде качествено. Успяхме да постигнем това за малко време. Това е една много амбициозна цел, която обаче ще бъде наистина резултатна и резултатите ще бъдат положителни, ако продължим да работиме в дух на сътрудничество, на добра воля и трябва да го направим, тъй като целта заслужава всички тези усилия. Разбирам, че всички сме претоварени, нашите сътрудници също. Е, администра... администраторите от различните комисии работят много усърдно. Нека не забравяме, че всички тези текстове се превеждат. Има много хора в сянка, които ние не виждаме и, и устните, и писмените преводачи. Е, всички са в момента под е, напрежение, под натиск, но просто бих искал да благодаря на всички. На всички и особено на е, усите преводачи. Знам, че колегата Вернер Ланген не искаше да каже точно това. И се надявам, че ще продължиме да работиме е, всички заедно наистина в тясно сътрудничество, за да можем да изпипаме а, е, прецизно а, е, всички а, изменения, всички елементи. Сега не знаеме по какъв начин спораз, Споразумен, споразумението ще бъде е, договаряно меж, между Европейската инвестиционна банка и комисията. Това е може би което липсва в текста. Сега разбира се, някои, някои колеги са внесли едни много амбициозни изменения, други е, се задоволяват с малко по-малко изисквания. Някои смятат, че FC, Европейския фонд за стратегически за а, стратегически инвестиции трябва да бъде юридическо лице, други смятат, че не, но ще обсъдим и този въпрос. В крайна сметка разполагаме с една много добро, добро предложение, което бе внесено от НП, което се подкрепя от доста колеги и в което се съдържа предложението за създаване на един форум а, на всички заинтересовани банки, и въобще всички заинтересовани страни, които да могат да обменят а, информация и това ще обсъдиме. Но, как, как, как бих как и откъде ще е, получиме средствата. Колегите с право е, подчертаха, че държавите членки за сега не проявяват много голям ентусиазъм да внасят средства в е, фонда. Може би до голяма степен те и не разполагат е, налично с е, тези средства. Но може би може да се участва чрез а, някакви национални сдружения или платформи в а, Значи от една страна е самият фонд, от, друг, от, друг, от друга страна държавите членки. Виждам, че е, има доста голям консенсус, консенсус постигната от е, внес, от е, всички във внесените изменения, особено от Ал Деремон, правилно подчерта, че регионалният аспект е също много важен защото може би по този начин най-добре ще мотивираме и подкрепиме малките и средни предприятия. И сега с един следващ момент. Как, как, как ще бъде организиран този фонд? От една страна с един управителен съвет, от друга страна с една, един консултативен комитет. Е, всички колеги от е, НП, социалистите, демократи, АЛДЕ, е, е смята, че е добре да има един управителен или дирекционен съвет, колко, а Екаре смята, че това не е необходимо, тъй като смятат те, Европейската инвестиционна банка разполага с подобен орган, т.е. ще може да осигури тези функции. Но това, това е нещо, което трябва да се реши. Трябва просто аз лично смятам, че не трябва да се отказваме от тази идея защото смятам, че този орган може да обединява всички заинтересовани страни и той същевременно ще разполага с правомощията, които и ние ще, ще сме му предоставили. Но Е, въпросът е и кой ще участва в този съвет за бъдеще, е, кой ще има е, право на глас, кой ще има право да се произнася относно избора на проектите, особено ако има привличане на частни капитали извън Европейския съюз. Така че а и а, при а, привличането на частни капит, капитали може би ще промени цялата структура на фонда. Така че предложението на НП ми се струва добро. Каква ще бъде ролята на тези, които внасят пари и обаче няма, няма да имат автоматично право да решават кои проекти е, ще бъдат финансирани. Някои колеги смятат, че трябва да наблегнем на независимостта на фонда друг. Госпожа Гресле е, по, подчертава е, публичния интерес, е, зелените и е, социалистите и демократите настояват Е, експертите, които ще участват в органите, да бъдат е, многопрофилни и да им да идват от всички хоризонти. Как ще се избира е, изпълнителният директор и неговият е, заместник, какви ще, какъв ще бъде подбора. Но при... Тук също имаме е, различни мнения, но в едно сме е, единни и е това, че Европейският парламент трябва да играе водеща роля и при избора на а, органите, защото в крайна сметка Европейският парламент играе важна роля и при определянето и, раз... и насочването на средствата от бюджета на Европейския съюз. Сега, е, как, е, и ще, как ще се развива този фонд в бъдеще? Е, дали след известно време той ще бъде ликвидиран или ще, ще продължи да функционира в... При всички случаи мисля, че сме едини в това че след три години е, е, е, необходимо да се направи преглед на неговата дейност и ако тя е успешна, да, да видиме как ще продължи да функционира по-нататък. Благодаря. Сега минаваме към докладчиците в сянка, господин Караш. Ja, meine Herren Vorsitzenden, ich glaube nicht, dass jetzt jeder Благодаря ви, господин председател. Не смятам, че всички докладчици в сянка трябва да повтарят вече казаното до момента. Важно е да продължим разискванията в най-важните области, в най-важните части от доклада. Вече чухме същото от докладчиците и аз съм съгласен с тях. Анализа, който слушахме до момента, потвърждава, че разполагаме с една много добра основа за по-нататъчната ни работа под формата на този доклад. Бих искал да направя три коментара. Първо, в пресата нееднократно прочетох, че редица от измененията се тълкуват обществено, като тълкуването е, че Европейски парламент се опитва по някакъв начин да възпрепятства създаването на този фонд. И мисля, че трябва да сме много ясни тук. Струва ми се, че има много ясно мнозинство в Европейския парламент в подкрепа на създаването на този фонд в предвидените срокове и се стреми да подобри доколкото е възможно проекта в, в, в най-важните измерения, т.е. откъде ще дойдат средствата, как ще се управлява фонда и какви ще са истинските възможности за преговаряне в рамките на този инструмент, за да не се стигне до създаване на една паралелна нова Европейска инвестиционна банка, а наистина да създадем един нов инструмент, който да ни изведе на ново равнище на международната сцена. Това е един демократич, демократичен процес и целта на този процес е да излезем с може най-добро предложение. Така че много ясно от самото начало заявявам, че всякакви всички изменения, които се стремят да компрометират фонда или по някакъв начин да изразят се него, относно неговото съществуване, няма да получат нашата подкрепа. От нататък всички изменения ще бъдат разгледани от нашата политическа група съгласно двата, следните два принципа. Първо, средствата трябва да дойдат от източници и да бъдат гарантирани напълно. Ако този принцип за невъзвръщаемост на средствата, които се прехвърлят към фонда, не бъде гарантиран, това ще ще подрони доверието на частните инвеститори, а ние имаме много голямо интерес от тези инвестиции. Фонда за гаранции и самото съществуване на, и доброто функциониране на FC зависи от участието на частни инвеститори възоснова на предварителната гаранция, т.е. на предварителният средства, заложени във фонда. На второ място не трябва да се стига до политически пазарлъци. В противен случай частните инвеститори няма да могат да се възползват пълноценно от този фонд. Няма противоречие между независимостта на тази нова структура и парламентарния контрол. докладчиците и парламента предлагат да се укрепи управлението на този фонд, просто защото говорим за средства, идващи от е, европейския бюджет. Затова и предложенията ни за контрол на структурата на фонда че делегирани актове не бива да се смята като е, нападка срещу независимостта на този нов инструмент. И накрая, пак по отношение на управлението на фонда, по отношение на банките и от бюджетна гледна точка, чухме анализът на господин Булман – Очевидно, че все още има поле на действие и ви приветствам да се възползваме от него и от сега изказвам задоволство за бъдещето ни сътрудничество. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Газия Сабал, докладчик в сянка от комисията по бюджети. Благодаря ви, господин председател. Няма да повтаря казаното от колегите преди мен. Вече еднократно обсъждаме този фонд и сме наясно с ръководните насоки на работата ни. Но мисля, че може да използваме тази възможност да отправим няколко послания за хората извън парламента, защото и аз, подобно господин Караш, в пресата чета твърдение, че парламент иска да възпрепятства създаването на този фонд. Не знам къде идват тези твърдения обаче. Има над е, почти 2000 предложени изменения, което ясно показва, че Европейски парламент се вълнува от е, напредъка, е, който може със създаването на този фонд. Разбира се, стремим се за подобряване на фонда, включително и на неговите, на неговия потенциал, с който ще разполага но също така и по отношение на негото отражение върху европейския бюджет. Ето защо нашата позиция на групата на социалисти и демократи в комисията по бюджети е да намалим доколкото е възможно отражението на този фонд върху бюджети, в частност на много важни програми, като Хоризонт 2020 и други инструменти. Ето защо ще предложим изменения заедно с други колеги от групата на социалистите и демократите, като целта ни, разбира се, е да намалим отражението в бюджета, без да поставяме под въпрос самият инвестиционен фонд и гаранциите. Това е основното ни послание. Искаме да гарантираме фонда, а не да го поставяме под въпрос, тъй като според нас това е нещо положително за Европейския съюз. След това, от групата на социалистите защитаваме няколко важни бюджетни редове. Първо, според нас не е нито уместно, нито необходимо предварително да определяме откъде ще дойдат средствата за този инвестиционен инвестиционен фонд. Според, според нас ще бъде по-логично да работим на годишна база и всяка година да решаваме откъде ще средствата въз основа на нуждите на програмите. И след като разполагаме с проекто бюджета за всяка отделна година, ще можем да обсъдим откъде ще дойдат средствата и как минимално ще се отрази финансирането на фонда върху бюджета. Ще видим пример с 2015 година. През 2015 година имаме шанса, че програмата ИТЕР не се нуждае от 490 милиона евро. Това е положително, положителен факт и можем да прехвърлим тези средства към фонда за дългосрочни инвестиции. Но тази информация не беше налична преди 5 месеца и нямаше как да знаем тогава, че програмата ИТРИ няма да се нуждае от това финансиране тази година. Така че смятам, че би било уместно да действаме така всяка година и всяка финансова година да, на, да решаваме откъде може да дойдат средствата за финансиране на фонда. Освен това, ние смятаме, че нямаме нужда от а, е, този буфер за гаранции. Да, добре е да има е, заделени средства в случай на нужда, но според нас 8 милиарда евро е прекалено висока сума за, за гаранции. На практика ние ще обезпечим 16 милиарда евро в фонда от европейския бюджет, но европейския бюджет може да гарантира повече от този размер 16 милиарда. Едновременно с това предлагате а, да се блокират още 8 или 9 милиарда евро в бюджета специално за гаранция, но това е абсолютно ненужно, защото самият бюджет на Европейския съюз функционира като гаранция за фонда. Така че ако се откажем от тази гаранция, това ще улесни функционирането на бюджета. А ако се наложи, разбира се, ще намерим от някъде необходимата ликвидност, но блокирането на тази гаранция не е необходимо. Това са двете основни послания на нашата комисия, нашата група в комисия по бюджети. Господин Лунес, благодаря ви, господин председател. И аз, подобно на колегите, няма да повтарям чутото до момента на предишните ни заседания. Искам да направя три коментара. За всички е ясна позицията на групата на ЕКР по основните елементи. Първо, говорим за един временен фонд и държим това да бъде ясно заявено и ще внесем изменения в тази насока. На второ място, трябва ясно да гарантираме, че Европейския фонд за стратегически инвестиции не бива да се използва за политически цели, но ако погледнем измененията, внесени от колегите, има и положителни идеи. Първо за нас, за групата на ЕКР, политизацията, означава, че не трябва да има пряка държавна помощ по отношение на структурата на управление. Да, не искаме да, да, се, да, да премахнем управителният комитет и да създадем един независим консултативен съвет от независими експерти. И ако погледнете изменение номер 137 на Кора Вайнер тя предлага нещо подобно. Ако погледнете изменение 838 на колегата Букхарт, се говори също за независима консултация, така че има няколко изменения, които са в същата насока. Третият важен въпрос за нас е да има економическа добавена стоеност на всяка цена. Ако искаме частите инвеститори да инвестират в тази програма, трябва да гарантираме, че те имат финансов интерес да го сторят. Но виждаме няколко изменения от колегите, господин Хъкмарк от НДП, е, който говори за търговско надежни проекти. В друго изменение се говори за надежни проекти от економическа гледна точка. Групата на СНД на всички демократи също говори за економически надежни проекти. Господин Галчери, това е ваше изменение. 315 изменение. Така че ми се струва, че по основните въпроси, както каза и господин Булман, със сигурност ще успеем да постигнем компромис, но пак казвам, за нас е много важно да не се използва този фонд за политизация. И това ще бъде ключов елемент в преговорите за нас. И накрая, е в заключение, всеки път, когато обсъщаме ЕСИ, трябва да повтаряме, че, това, че този фонд не е альтернатива за структурните реформи и за стабилни публични финанси в държавите членки. Всеки път трябва да повтаряме този факт. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Унес. Действително в моето изменение се е споменало необходимостта от а, взаимодопълняемост. Не е точно същото, но се радвам, че сте съгласни с мен. Думата има господин Ашворс. Uh, господин председател, благодаря. Ще започна с няколко коментара, ако позволите. Мисля, че това е една творческа и амбициозна програма и трябва да бъде отбелязано, че Доверието ще бъде възвърнато благодарение на Европейската комисия, Европейската централна банка, без нито едно евро да излезе в този случай от европейския бюджет, така че трябва да бъдем благодарни. Плана за този фонд обаче не трябва по никакъв начин да подкопава многогодишната финансова рамка. мисля, че някои колеги виждат в това възможност отново да отворим кутията на Пандора с многогодишната финансова рамка. Да, ще трябва да се внесат доста корекции в първоначалния план и аз съм готов да помогна в това отношение. Бих искал да кажа също следното. Когато говорим за възстановяването на европейската економика, по мое мнение, тук има комбиниран ефект от няколко неща. Количественото улеснение, което се прилага по-настоящем, ще подпомогне растежа и работните места, но ефектът ще бъде ограничен, ако държавите членки не предприемат необходимите реформи и не подкрепят съответните програми в, на тяхна територия. Трябва да бъдат изяснени някои елементи на предложението и за това бих искала да кажа следното. По отношение на риска, аз имам някои безпокойства относно източника на гаранционния фонд. Много колеги упоменаха тук Хоризонт 2020. Аз Виждам много добри, качествени изменения, които са внесени от колегите и аз бих ги препоръчала на, съв... препоръчала на съвместната комисия. Трябва да ги обсъдим. На следващо място, мрежата, методологията, начина на разпространение на идеите трябва да бъдат доизчистени. И бих искала да подчертая следното. Всеки член на Европейския парламент трябва да играе своята роля и не трябва да политизираме темата. Но би било добре Европейския парламент който също носи отговорност и който също поема риск да играе съответната роля, когато се оценява ам, резултата и трябва да го правим съвместно с Европейската инвестиционна банка, каза ораторът и Европейската комисия. Благодаря, казва председателя сега господин Тремоза. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко защото всички ние сме изготвили съответните изменения. Аз просто искам да напомня три основни неща. Първо, либералите си имат своят. са обсебени от една идея, а ние в Средиземноморския регион бихме искали да бъдем реалисти. Трябва да се подпомогнат трансграничните проекти в рамките на Европейския инвестиционен план. В рамките на тези проекти трябва да опитаме да привлечем частни инвестиции. За това трябва да има на масата европейски проекти, които да имат добавена стойност. Какво означава това? Проекти, които могат да доведат до съответната економическа и социална възвръщаемост, да доведат до растеж и работни места. През последните пет години в Европейския парламент свършихме доста работа и през последните пет години Европейския парламент, съвета и Европейската комисия се договориха по трансевропейските мрежи. Ние, европейските институции, т.е. комисия, съвет и парламент – анализирахме, обсъждахме, споразумявахме се и накрая гласувахме проекти с европейска добавена стоеност в областта на енергетиката и транспорта. Това са трансгранични проекти. Затова смятам, че ако не си спомним работата, която извършихме през последните 5 години и ако не направим сега приоритетни а, проекти в инвестиционния план, рискуваме в някои държави членки да има бизнес с usual, когато се говори за инвестиции. Това е моята идея, която изразявам от името на АЛДЕ. Когато говоря с някои колеги от ЕНП, те казват, а, нищо не трябва да идентифицираме, не трябва да се дават приоритети. А може би това е добре за държави членки, в които инвестиционните проекти са подбрани в зависимост от а, а, тяхната възвръщаемост но в други държави членки това може да не е така. Да не забравяме, че преди две седмици излезе доклада на Европейската инвестиционна банка и мнозинството на парламента а, гласува един испански проект, който доведе до загуба за Европейската инвестиционна банка и а, там нямаше никаква прозрачност, беше едно голямо предприятие, което взело парите, инвестирало в съответния проект без да има някакви условия и сега проектът е а, блокиран защото има а, големи проблеми. Това не трябва да се повтаря. Затова трябва да идентифицираме трансгранични проекти, да въведем проекти, които имат европейска добавена стойност. Не, че съм обсебен от тази идея, но не чух някой друг да предлага подобно нещо. Та, отлична работа са свършили докладчиците. Можем допълнително да подобрим текста, за да отговорим на нуждите на хората, които желаят повече Европа. Те искат повече Европа само ако тя е по-добра. Благодаря. И аз благодаря. Сега Жан Артуи ще вземе думата. Благодаря, Роберто. Мисля, че господин Торбан е, отсъства госпожа Мириада. Ще чуем господин Артюи поема председателския пост. Няколко коментара от името на ГОЕ. Благодаря на докладчика. Наистина чудесна работа е свършил и много работа го очаква още. Също както преждеговорившите, няма да повтарям вече казаното. Аз се интересувам от влиянието, което ще има това в парламентарната комисия по бюджета. Нека да разгледаме всичко в тясна връзка с малките и средни предприятия и кооперативите. Страхувам се, че малките и средни предприятия, социалните предприятия, кооперативните предприятия, страхувам се, че те ще отидат на второ място. Затова нека да не да се опитаме да насочим инвестициите към тези области, в които има нужда. По отношение на научната и развойна дейност и новаторството. Тази област ще бъде движещата сила за економическото възстановяване и не трябва по никакъв начин това да се отразява на хоризонт 2020. Нуждаем се от интелигентно инвестиране, отчетност, прозрачност, всички изменения, които ни водят в тази посока, трябва да бъдат подкрепени. Трябва да има и по-лесен достъп и по-добро качество във всяко едно отношение. Така че тези региони, които сега не са включени, да бъдат включени и да не разширяваме допълнително различията, които съществуват. Всички изменения, които са в този дух и които включват социалното измерение, и економическото възстановяване, трябва да бъдат подкрепени. Благодаря. Благодаря ви. Господин Томаси отсъства, господин Гуте също. Господин Демаси тук ли е? господин Марагал тогава. Господин Ламбертс го представя. Ние сме двама от ЕКОМ. Вие замествате господин Екут. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на английски. Няма да повтарям, че сме съгласни с необходимостта от стратегически инвестиции в Европа. Трябва да се инвестира в структурни реформи, и може би не сме на едно мнение относно структурните реформи, от които се нуждаем, но се нуждаем от инвестиции, за да може да има структурни реформи в Европа. Така че двете неща са взаимно свързани. Имаме някои съмнения относно начина по който ще се разработи този план. Доста оптимистично постъпваме смятаме, че цялостния размер на програмата е малък като цяло. Да се справя няколко изменения. Смятаме, че трябва да се насочим да насочим инвестициите, водени не от политическа гледна точка, за да има някаква добавена стойност. Затова инвестициите трябва да бъдат насочени към изпълнението на целите на стратегията Европа 2020, като се вземат предвид тяхната економическа, социална възвръщаемост и възвръщаемост с оглед на околната среда. Тези условия трябва да бъдат включени в плана. Трябва да насочим инвестициите там, където те са най-разумни от економическа гледна точка, там където запълват някакъв пропуск. Ако някъде вече има а, много инвестиции, не е разумно да инвестираме там, трябва да ги пренасочим другаде. Това е Изменение 740. Не трябва, а, трябва да се насочим към малките и средни предприятия и за това съм съгласен от казаното на госпожа Миряда, именно социалния бизнес също трябва да се възползва от инвестициите. Не трябва да се стига до инвестиране в технологии от миналото, това, което принадлежи на миналото, трябва да си остане там, ние трябва да се насочим към бъдещето. Съгласен съм изказаното от господин Ашвард. Не искаме законодателите да управляват а, тези проекти. Не искаме да даваме а, празен чек, непопълнен. Затова в регламента за очредяване на фонда трябва да се разработят правила за делегираните актове, а те подлежат на контрол от страна на двамата със законодатели. Смятаме, че парламента трябва да има достъп до информация, внесли сме изменения в този дух и да може да поставя въпроси във връзка с насочването на финансирането. И в това отношение не трябва да се дава а, празен чек, карт бланш. Необходимо е действията да водят към очаквания резултат. Трябва да бъдем по-реалистични при изготвянето на плана. Съвета трябва в рамките на този фонд трябва да поеме пълна отговорност за отпускането на инвестициите а гаранцията трябва да се отпуска посредством посредници. Парламента трябва да удобри на всички, които са членове на съвета в рамките на този фонд. Не е ясно също откъде ще дойдат средствата. Обезпокоени сме от това, че сега, доколкото говорим за европейския бюджет, ние фактически взимаме средства, от бюджета, които така или иначе вече са насочени към инвестиции. Хоризонт 2020 и механизма за свързване програма са инвестиционни програми. Значи ние ще вземем средства от друга част на бюджета, от някои маржове, там където има гъвкавост, а не, да, не трябва да взимаме средствата от инвестиционни програми, които така или иначе вече съществуват и действат. Аз много искам да се засиля тези две програми, но това е съвсем друга тема. Подкрепяме и идеята прозумението да се подпишат Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и това да стане чрез делегирани актове под контрола на а, законодателите. Още нещо ни безпокои. Виждаме как СССР и Китай работят или по-скоро не работят, но виждаме, че централизираното управление не винаги е най-доброто решение. Затова смятаме, че децентрализираното подпомагане в рамките на проектите е най-добрата идея да се привлекат заинтересовани страни на местно равнище и по този начин тези проекти ще имат економическа стойност. По инвестиционната комисия. А, просто финансисти в тази комисия не ни устройва. Тук не говорим за финанси, а за добавена стойност за нашето общество. Економическа възвръщаемост, социална възвръщаемост и възвръщаемост за околната среда. Затова искаме тази, този комитет, инвестиционен комитет, да вземе предвид тази специфика. И накрая, още едно голямо наше безпокойство – Опасяваме се, че държави и сектори, които се нуждаят най-много от този инвестиционен план, в крайна сметка няма да могат да се възползват от него. Съгласно правилата за съфинансирането. Тези правила на пакта за растеж и стабилност както са разписани по-настоящем, ще попречат на някои държави членки да съфинансират тези проекти. Затова ще се опитаме да се направи някаква връзка, за да се уверим отново, че насочваме инвестициите там, откъдето, там където има нужда от тях. Благодаря. Мерси, Благодаря, господин Маргал. Yes, thank you, President. Благодаря, господин председател. Сега ще, ще продължа казаното от Филип Ламбърс, но той отлично изложи нещата. Считам, че наистина имаме някакъв проблем с доверието. Нашата работа е просто на да, да, да вдъхнем е, стабилност на този проект, за да той да вдъхва доверие на участващите и заинтересованите страни. Сега, колкото до проектите, които трябва да бъдат подкрепени от инвестиционния комитет, смятам, че целта на избраните проекти е един по, една по-устойчива Европа. За това трябва да има ясно разписани критерии. За това трябва да се наблегне на елементи като намаляване на емисиите, образование и професионално обучение, енергийни проекти. Сега им, имаме разбира се, много а, ограничени ресурси, затова а, финансирането трябва да бъде наистина много целево. Примерно, европейските. Е, е, е, от бюджетна гледна точка. Откъде идват средствата? Ние смятаме като че трябва колкото се може по-малко да се вземат средства от Хоризонт 2020, а да се използват по-скоро маржовете в различните пера, както казаха някои от прежди говорящите. очакваме и сме, и сме готови да обсъждаме нещата и, и да се обсъждаме пренасочването на средства. Готови сме да разгледаме и замразяването на средства за ИТЕР включително и е, средствата, които се отделят за отделните фермери по, е, е, в рамките на ОСП. Знам, че всичко това няма да бъде много лесно и че е една сложна процедура, но можем също така да се възползваме от мобилизирането на резервните средства. И смятаме, че че също така е необходимо да се вземат ежегодно решения на основата на състоянието на бюджета. И това също беше казано от Съще геверящите. Също, но консултативният комитет трябва да работи и с а, регионалните власти при а, подбора на проекти. И смятам, че Европейският парламент трябва да участва в процедурата за избор на изпълнителен директор и негов заместник. Става дума за инвестиционният комитет. Е, сега ще приключа. В предложението на комисията се казва – ако искаме е, частни средства и частни инвестиции, то не трябва да, да предоставяме и да има много ем, ограничаващи условия. Напротив, аз смятам, че ние трябва е, да очертаеме една рамка, за да може наистина е, всички тези средства да. Е, генерират добавена стойност за сближаване е, състоянието и развитието на различните региони в Европа. Благодаря. Господин Вали. Господин Занди. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда много кратък и ще се ще се спра само на основните елементи, тъй като колегите навлезаха в много задълбочени анализи. Първото нещо. Не съм убеден, че този фонд не трябва да има а, политически аспекти и да има и политическо влияние. В крайна сметка това е, една политичес... това е едно политическо решение и е необходимо средствата а, да бъдат разходвани за постигане на целите на Европейския а, съюз. През последните години не, не успяхме да постигнем някои от цели. А, мога, мога да спомена някои проекти, които бяха осъществени по линията на Европейската инвестиционна банка, проекта Кастор, проекта Местре. Аз мятам, че трябва да има политическо присъствие и политическо влияние, т.е. смятам, че в ръководните органи трябва да има по един представител на държавите членки, за да можем наистина да постигнем целите на Европейския съюз, е, устойчиво развитие и зелена економика. Европейският парламент трябва да присъства навсякъде. Европейският парламент е единствената е, единствения демократично избран орган в Европа и трябва да има е, право на е, дума и да взема решение, що, когато става дума за работата на инвестиционния комитет. Сега, колкото до малките и средни предприятия и фонда но тези средствата, средствата трябва да бъдат насочени наистина към малките и средни предприятия. Истинските малки и средни предприятия, които са производствените единици на е, Европейския съюз и които са гръбнака на економиката, както и стартъп е, предприятията, които са двигател на е, новаторство и развитие защото те са двигател и на економическия прогрес, но и на социалния прогрес. А това, е на... а това са нашите дългосрочни цели. Критериите за, инвести... за инвестиции и инвеститори, смятам, че ще постигнем съгласие по този въпрос, но важното е в период на криза да помогнем на онези, кои... които най-много имат нужда от това там, където има най-малко инвестиции инвестиции. Затова смятам, че средствата на фонда трябва да бъдат насочени в тази посока, ние да, да участваме в взимането на решения, но също така и регионалните е, власти, защото те най-добре знаят къде има нужда от инвестиции, къде има най-големи проблеми с инвестициите. Колкото до прозрачността, това също е един проблем от ключово значение. Прочели ли сте критериите за прозрачност, публикувани от Европейската инвестиционна банка неотдавна? Критериите за прозрачност на е, Европейската инвестиционна банка са много по-низки, отколкото са били в миналото. Така че това е нещо, което трябва да уточниме, за да има наистина добра насоченост. Гаранционния фонд и гаранциите. Аз от една страна искаме една истинска, стабилна, сигурна гаранция за привличане на е, частни е, средства, а от друга страна е, всяка година ще трябва да се обсъжда тази гаранция. Аз виждам противоречие в това. Така че трябва ясно да кажем е, откъде идват средствата за тази гаранция, защото това ще създаде стабилност. В противен случай ще има просто някаква несигурност и непредвидимост. Е, първо за частните инвеститори и е, неяснота относно бюджетните процедури, които се използват за определяне на тази гаранция. Затова считам, че е от значение да имаме много по-ясно разписани правила, да знаем откъде идват средствата за гаранциите. Това ще даде една ясна представа на инвеститорите. Е, аз е, наистина разполагаме с много малко време, сроковете са кратки, всички трябва да работиме много активно, за да постигнем наистина много е, добри резултати. Слушахме и докладчиците, и докладчиците в сянка. Аз сега ще дам думата на всички онези, които искат да вземат думата. Госпожа Тома. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на докладчиците и да ги подкрепа и от морална, и от политическа гледна точка. Та, да Прав е господин Карас и госпожа Забал относно желанието на парламента да постигне необходимото в кратките срокове, с които разполагаме и също времено да дадеме наистина едно стабилно естество на този план. Сега, три проблема за мене. като член на комисията по бюджета, аз се интересувам от последиците за бюджета. Господин, това вече е само по себе си гаранция. Аз не смятам, че стъпвайки върху бюджета, че стъпването на бюджета е нещо е, проблематично, според мен е проблематичното е откъде идват средствата. Като погледнем, примерно, е, как се развива Европейският научен е, съвет, виждаме, че има проблем. Смятам, че ежедневно ежегодното разглеждане бюджетно е, е, е, ежегодните бюджетни процедури според мене не, няма да генерират нестабилност, тъй като при всички случаи гаранцията идва от бюджета. Така че струва ми се, че тук няма никакъв проблем и никаква опасност за инвеститорите. И от друга страна смятам, че не трябва да до, че трябва да оставим на страна онези 16 милиарда и да не ги пипаме. Но... No онези 50%, които са споменати, това просто, това, това просто е една цифра, която би могла да бъде 30, 20, 40 и така нататък. Това е като 30% дефицит. Не, това е просто една цифра. А, колкото до условията, предварителните условия, а, които биха могли да попречат на осъществяването или на избора на някои проекти. Струва ми се, че не трябва да забравяме нашите приоритети. Заетостта. За това се създава и този фонд. Така че аз смятам, че всеки един проект трябва да има за, е, зададено условие, което да бъде създаване на заедост. Колкото до средствата от хоризонта от Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Не знам дали тук наистина допълняемостта ще бъде достатъчно. Колкото до насърчителните банки и инвестиционния фонд. Всъщност регионите и регионалните насъчителни банки са онези, които познават нуждите на малките и средни предприятия, а от друга страна проектите на малките и средни предприятия са е, точно на, е, процедурите или плановете и програми, които създават заетост. Така че смятам, че трябва да е, наблегнем на това. Господин Депре, който, се, е, който взима думата от своя гледна точка и замества също време господин... Е, Благодаря ви, господин председател. Да, замествам господин Торвал за скочка в сянка на групата на либералите. Извинявам се за закъснението си, бях възпрепятстван. Господин председател, най-напред бих искал да подчертая, че фондът за стратегически инвестиции, предложен от господин Юнкер, е един нов инструмент. И ние не смятаме, че, че не бива в един нов инструмент да се предвиждат всички традиционни инструменти, които сме свикнали да виждаме в европейските програми. Според нас, новият инструмент трябва да изисква и нов подход. Ето защо не бива непрестанно да искаме във всички предвидени разпоредби за този фонд да включваме елементи, които вече са включени в програми и финансирани по други програми. Така че това е първият ми коментар. Един нов инструмент трябва да бъде наистина нов. По отношение на критериите, смятаме, че критериите, които трябва да се използват при подбора на програмите, трябва най-напред да отговарят на принципа на допълняемост. Това не е инструмент за политиката по сближаване, това е инструмент за стратегически инвестиции и съответно те трябва да бъде насочени към проекти, които не са обхванати от традиционните програми за инвестиране. На второ място това трябва да са проекти с висок с голям риск за инвестиции. Никой, няма да, никой не може да предвиди какво ще бъде въздействието на такива високо рискови проекти върху заедостта. Ще ви дам един пример. Помислете си за първите компании, които инвестираха в интернет те нямаш как да знаят а, колко работни места ще създаде този, тези техни проекти в началото, но всички знаем какво е положението днес и колко голям брой работни места се зависят от интернет. Така че а нека да не ограничаваме прекалено много стратегическите цели на този, на проекти, които се подкрепят с фонда, нека да се ограничим само с основните цели за развитие на Европейския съюз. трето място, ако искаме този фонд действително да има, да има шансовете да бъде нещо ново, и да не подкрепи проектите, които вече се подкрепят в други елементи. Смятаме, че този фонд трябва да бъде напълно независим от всякакви политически намеси. Чувам, че някои колеги искат да въведат участие на представители на държавите членки в управителния свет. Какво искате? Те да играят ролята на кучета пазачи и да защитават интересите на своите региони и на своите държави членки. Ами това напълно противоречи на логиката, чрез която се стремим да създадем този фонд и а, с целите, които той може да а, постигне. И именно поради тези съображения от политическа ненамеса, макар да е предвидено в документ, изготвен от двамата докладчици, на които благодаря за работата. Ние не, не, не има известни резерви с идеята за намеса на Европейският парламент за назначаване на някой от специалистите за оценка на подборите. Възоснова на какво ще направим ние този подбор? Възоснова на техният опит, на това, което те ще ни кажат, възоснова на това, което са постигнали, как и също ще направим оценка на тези специалисти. Не мисля, че сме в състояние да го направим и не смятам, че е в нашите правомощия правомощия. Нашата работа е да гарантираме, че инструментът разполага с необходимите средства за доброто си функциониране. Ето защо, пак повтарям, има много сериозни по резерви и по измененията, предложени от двамата докладчици по отношение на намесата на нашата институция в подбора на, на лицата управляващи фонда и още по-големи резерви за участието ни в подбора на специалистите, които ще извършат подбора на проектите. А от гледна точка на частните инвеститори, според мен най-важно за тях не е механизмът, с който ще осигурим средствата за този фонд, а гаранцията, че гаранционният фонд действително ще бъде, ще разполага с наличните средства. гаранцията може да стигне 16 милиарда и 8 милиарда от тях ще дойдат от бюджета на Европейския съюз. Знам, че някои колеги имат резерви в това отношение, но ние не споделяме тази позиция. Не смятаме, че 8 милиарда е напълно разумна сума. По отношение на това, беше да средствата, мисля, че има консенсус между колегите. Против сме средствата да дойдат от Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Според нас е по-масно всяка година да видим откъде могат да дойдат средствата за подхранване на този фонд, но преди да започнем да пипаме финансирането на дълни програми, нека да видим дали няма излишки в други пера на бюджета, обикновено такива има. чух колегите, които смятат, че ако се премахнат член 18 и 19, ще се, ще се намали силата на гаранцията на фонда. Аз това изобщо не е вярно. Във всеки един механизъм, във всеки един инструмент трябва да предвиждаме на годишна основа, всеки годишен бюджет средствата, които ще захранят този фонд. А в член на 19 се казва че ще просто, че тези средства за целият период ще дойдат от програма 2000, от Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа и ние сме против това. Ние искаме да се въведе механизмът, да вземем предвид бюджет, годишният характер на бюджета на Европейския съюз. И трябва този механизъм да се спазва на всяко равнище. И не сме съгласни с унеси, които твърдят, е, че фонда ще загуби напълно своята надежност и жизнеспособност, ако премихнем 18 и 19 член. И господин председател, питаме се дали споразумението между Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия трябва наистина да се осъществи под формата на делегиран акт тази, този правен акт има своите предимства и своите недостатъци. Има предимства, разбира се, по технически съображения, които всички знаем, но има и своите недостатъци, защото че делегираните актове се предвижда допълнителна допълнителен механизъм и то е възможността Европейския парламент да сложи край в даден момент на един делегиран, на всеки делегиран акт. И въпросът е какво ще се случи от тук нататък. Затова ви предлагам преди да поемам по този път много внимателно да обсъдим тук между нас дали е уместно да изберем делегираните актове, защото има възможност да се гарантира същата прозрачност, без да се минава през делегираният акт. Това, което иска да кажа на този етап, господин председател. Maintenant, monsieur Zdrojewski. Господин Ждрузевски има думата. Уважаеми господин председател, дами и господа, Аз съм докладчик в Комисията по култура и образование. Комисията, която отговаря за много малка част от фондовете. Но все пак ние играем много важна роля за успеха на проекта, защото тук разглеждаме всякакви планове, които ще осложнят възможностите за използване на средствата от този фонд. Политическите групи се опитват да защитят това, което вече са постигнали в бюджета. Но може би си струва да се спам на един конкретен въпрос. За да има успех в пъста економика, трябва да е високо конкретно способна, с проста система за данъчно облагане, с по-ниска цена на енергетиката и гарантирана енергийна независимост. В този контекст и в светлината на разискването за минималното заплащане на водачите на, тежки, на тежкотоварни подвига в Европейския съюз, смятам, че уместно може да се заяви, има различни начини за насърчаване на економиката на Европа. Но единственият начин да гарантираме траен економически успех е да не се поставя под въпрос вече постигнатите економически постижения. И същото трябва да се прилага като принцип и към FC. Поздравявам докладчиците за забележително добре свършната от тях работа. Аз твърдя, че трябва да внесем минимален брой изменения. Не бива да осложняваме допълнително този инструмент и не бива да забавяме процедурата на отгояването му. Думата има госпожа Моди. Много ви благодаря. Първо, благодаря на докладчиците за всичко свършено от, от тях до момента всичко, което те, им предстои като работа. Но искам също така да се спра и на казаното други колеги, а именно, че явно в Европейския съюз има воля и желание да бъде прият този документ в предвидените срокове, но едновременно с това големият брой изменения показва нашия голям интерес към това предложение и желанието ни да постигнем крайните цели на този фонд, а именно създаване на работни места и економически растеж в Европа. Трябва също така да гарантираме, че винаги се спазва принципа на допълняемост и по този начин трябва да гарантираме, че не се изтеглят средства от програми, които вече насърчават създаването на економически на работни места и економическия растеж, като програмата Хоризонта 2020 година. И също така е много важно да имаме преглед за постигането на целите на този инвестиционен план. А за трябва да гарантираме на първо място, че имаме много ясни критерии. След това се добавя а, информацията и а, възможността да се направи добра оценка на постигнатото чрез този инвестиционен план. Благодаря ви. Освен Моска има думата. Благодаря ви. само да добавя няколко елемента към вече казаното. Започвам с нещо, на което много тъжа. Както казаха немалко колеги до момента, важно е да дадем нови възможности за економически, нов економически тласък на държавите ни членки и на европейските институции. В момента европейските институции страдат от липса на доверие от страна на европейските граждани. И затова смятам, че този фонд за стратегически инвестиции трябва да се използва, доколкото е възможно, за да допълни усилията, които вече полагаме. Трябва също така да обърнем особено голямо внимание на подобряването на видимостта и екс-анте и експост. Важно е да обясним, че този фонд е, може да има пряко отражение върху живота на европейските граждани и на дейността на европейски предприятия. Такава да трябва да бъде основната ни водеща логика. Мисля, че чрез този фонд, пак казвам, може да върнем участие и доверието на европейските граждани. А сега малко повече подробности. Винаги съм смятала, че трябва да спазваме принципа на допълняемост за осъществяваните инвестиции. Но трябва също така да намерим доброто равновесие с последователността на нашите политики. И това е нещо, на което аз много държам. Трябва да гарантираме, че гаранциите за жизнеспособността на този фонд са, са на лице. Много добре също така да споменем изрично малките и средни предприятия. За това и в предложените от нас изменения споменаваме не само малки и средни предприятия и най-малките предприятия, но и клъстерите от такива предприятия, защото в Европа има много различни обстоятелства и трябва да гарантираме, че всички тези предприятия могат да участват и да се възползват от този фонд. Важно е също така да има по-ясно настояване върху трансграничния характер на проектите. И тук също трябва да се гарантира пълна последователност между всички политики на Европейския съюз. Трябва да сме наясно какво се разбира под трансгранични операции, какви точно проекти могат да бъдат включени в допустимите за финансиране от фонда проекти. Може би трябва да вземем предвид и трети страни, с които имаме преки връзки и най-голяма економически изход от подобни проекти. Това е много важно, пак казвам, за гарантиране на пълна последователност политиките на Съюза. Трябва също така да се вземат предвид и разликите между държавите членки. Разбира се, трябва да избегнем и прекаленото регионализиране на инвестициите, но в някои държави членки има ясен недостиг, много голямо разминаване между е, възможностите за инвестиции и съответно трябва да вземем предвид особеностите във всяка държава членка. Някои страдат от е, високо равнище на безработица и трябва да вземем предвид, пак казвам, и да споменем изрично тези разлики. И накрая много е важно да сме напълно ясно, че съществува възможност за конфликт с политиката на събрана на държавни помощи в Европейския съюз. Благодаря ви. Не виждам някой друг да иска думата. При това положение ще помоля господин Бенжаман Анжел от комисията, от Европейската комисия, да сподели своето мнение за направените коментари. Благодаря на НЕПКО и на госпожа Бараган, която представлява Европейската инвестиционна банка и която ще получи думата след представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да кажа пет неща. Нещо за бюджета, управлението, държавните помощи, докладването средствата. Доста разнопосочни виждания има в момента в парламента, но Европейската комисия е абсолютно убедена, че Европейския парламент не може просто да смачка така инвестиционния план и да каже, че той ще е, оставя за обсъждане, когато обсъждаме годишния бюджет. Подобно решение би било незаконосъобразно по смисъла на член 310 от договора, където се казва, че ние трябва да гарантираме, че всеки законодателен акт, който приемаме, се вписва в многогодишната финансова рамка. И ние нямаме марш в рамките на многогодишната финансова рамка. Няма да повтарям доводите, които ви изтъкнах в Страсбург последния път относно нашия капацитет да а, има някаква прогнозируемост на разходването. Просто бих искала да добавя някои аргументи. Някои от вас попитаха защо не вземем средствата в 1Б. Това означава промяна на многогодишната финансова рамка, а всички знаем, че това е доста деликатно и рисково упражнение. Ако вземем от резерва за изпълнението на структурните фондове, така няма да трябва да променяме многогодишната финансова рамка, но ще трябва да променим регламента с общите разпоредби на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Нека напомня, че приемането на този регламент се случи след 67 тристранни срещи. Да започнем отново да разглеждаме този регламент би означавало да отворим котията на Пандора. Инструментът за гъвкавост също беше споменат от някой от вас. Многогодишната финансова рамка обаче е ясна в това отношение. Инструментът за гъвкавост може да се използва само в рамките на годишния бюджетен преглед, след като са изчерпани всички други средства. Той не може да се използва за многогодишно финансиране, нещо, което обсъждаме ние в момента. Така че връщаме се на едно А, трябва да добавим едно А и тогава нещата се изясняват. Ако искате да се сведе до минимум тежестта върху Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа, това означава, че ще трябва да урежем другите а, програми, като Еразъм, по смисъла на едно А. Значи ще трябва да урежем разъм. Програмата Еразъм. Относно размера на гаранционния фонд, това не е шантаж – не ви изнудвам. Просто споменавам програмите, които са <laughs> в едно А. Еразъм, Галилео и Фискали са там. Те са малки. Големите програми са Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа, които са 70% от едно А. Та, за размера на гаранционния фонд, мисля, че се нуждаем три неща за това. Първо, да има а, допълняемост, както много от вас казаха. Това е споделена цел на съвета, комисията и парламента. А за да има такава допълняемост, трябва да създадем рамка, която да позволи на едно бе да се поемат повече рискове. Ако се намали размера на гаранционния фонд, тогава къде отива посланието, че сега ще действаме по-различно? Пак ще действаме както сме действали до сега. Трябва ни прогнозируемост на бюджета. Както знаете, калибрирането на риска, извършено от Комисията и Европейската инвестиционна банка, стигна се до заключение, че може да се загубят 6,5 милиарда евро. Някои от вас ще кажат тогава защо да не сведем до минимум гаранционния фонд. И отговора ми честно е, че това е прогноза, която се базира на статистики. А само практиката ще ни покаже какви загуби ще понесем действително. Обедени сме, че може би е по-добре да има буфер в тези преценки, за да няма лоши изненади и да не стане някаква бюджетна драма по средата на годината. И последната причина – Много малко държавни средства подплатиха този план и с оглед на това не съм сигурен как ще се изтълкува урязването на единствената ясна бюджетна сума. Това беше просто една скоба. Някои от вас, ако не се лъжа господин Фернандес, направиха някои предложения. Например, излишъка на гаранционния фонд да отиде в бюджетния ред, от който са били взети средства. Ще помислим върху тази възможност. Беше посочена и възможността да има специална клауза за преразглеждане, нещо, което имаме в многогодишната финансова рамка със средносрочния преглед. Да, ще помислим и върху тази възможност заедно с парламент по управлението. Внимавайте с изкушението да поискате насоките за инвестициите да се приемат е, чрез делегирани актове. Ако това стане, поемаме риска всичко да премине от 28-те държави членки към 12-те комитета – това означава многобройни дискусии, а пък ние искаме плана да може да стане реалност относително бързо. Някои от вас заявиха, че не трябва да се дава празен чек на Комисията на Европейската инвестиционна банка. Да, за това трябва да изработим някакъв подходящ начин, за да може вие да получавате необходимата информация и за да погасим опасенията ви. На въпроса за участието в финансирането, участието на частния сектор и на държавите членки в управителния комитет. Първоначалното предложение на Европейската комисия включваше такава възможност. Просто искам да посоча, че това не се случва за първи път. Има много случаи, в които частният сектор заедно с публичния сектор участва като например в рамките на Европейския инвестиционен план. Та, казва се, че ако Европейския парламент споделя мнението, изразено и от съвета, то тогава е по-добре да се ограничи участието на Европейския съюз и на Европейската инвестиционна банка, за да се включи индустрията. Европейската комисия, ако има такова искане, може да помисли. По инвестиционния комитет миналия път изразих безпокойство от политизирането на назначаването на членовете на този комитет. Членовете на този комитет трябва да бъдат независими. Това е основното условие в нашето предложение. Ако има и най-малкото подозрение за зависимост, просто ще бъде много трудно. Изключително трудно е да привлечем финансиране. Затова не трябва да поемаме никакъв риск. Господин Дюпре, ако не се лъжа, каза, трябва специалист, за да избере специалист. Аз работя от септември по инвестиционния план – но аз не мога да избера правилния специалист в областта на финансиране в научния развой на дейност или в друг сектор. Нуждаем се от специалисти сами по себе си в съответната област, за да наберат други специалисти. Европейската комисия подкрепя идеята за по-голяма независимост, така че ние искаме да подсилим регламента, за да се засили елемента независимост в него. Изразихте безпокойство, че имаме а, правилната комбинация на правомощия. Споделяме вашето опасение. Да, трябва да гарантираме необходимите знания на географския пазар в съответния регион. Ще работим заедно с парламента, за да може текста на регламента да гарантира всичко това. По управителния директ, за управителния директор, вие искате той да играе по-голяма вие искате да играете по-голяма роля при назначаването на този директор. Знаете в рамките на новите предложения през последната година как точно протече процедурата. Не си иска да преработваме текста в това отношение. Ролята на регионалните банки, нещо посочено от много от вас – да, няма централизация на проектите в регламента и всяка публична институция може да изпрати проект на Европейската инвестиционна банка и ако тя реши, че той е благонадежден и смята, че той изисква гаранция на Европейския съюз, ще го изпрати на инвестиционния комитет и инвестиционния комитет ще излезе с становище. Но няма никакво филтриране на изискванията, няма задължение да има някакъв център в а, всяка държава членка, за да препраща проектите на Европейската инвестиционна банка. Всеки може да ги изпрати, а оценката ще бъде направена при пълна независимост. За държавните помощи всички а, смятаме, че това е доста важен момент – в комисията работим по изработването на насоки за държавните помощи, които да се прилагат в този конкретен случай. Целта е да се гарантира, че всичко, което се прави, е съвместимо с правилата в тази област. Тези насоки ще бъдат изготвени ясно. Не желаем да забавяме прилагането на плана но същевременно ще използваме последователен подход, защото има принципи за държавната помощ, като например да няма дублиране на инфраструктурата или да няма прекомерна компенсация. Това са все принципи, които искаме да продължат да бъдат спазвани. Заради а, оценката на съответствието с правилата за държавната помощ, искаме комитета да може да а, ускори отпускането на инвестициите. Днес държавите членки могат да искат да съфинансират даден проект. Това означава една година, за да може DigiCom да се произнесе. Проверката, ако се прави от инвестиционния комитет, означава, че а, съответната генерална дирекция в рамките на два месеца ще може да се произнесе. По този начин ще ускорим едва ли не проекта в сравнение с това, което се правеше до сега. Относно оценката и докладването, много изменения има, които искат да се засили оценката и докладването на Европейския парламент. Гледаме с положително око на този тип изменения. По отношение на продължителността на фонда, трябва да приключвате, казва председателят. Да, да, почти свърших. Комисията предлага този фонд да продължи да съществува, да можем да подновяваме гаранционния фонд. Държавите членки в съвета също като че ли споделят идеята, която и вие споделихте. Нищо ново а, не правим, след 3 години ще бъде направен преглед и тогава ще преценим дали трябва нещо да се промени. Това е доста разумен подход, който комисията подкрепя. И бих искал да приключа с благодарности на членовете на Европейския парламент за огромния интерес, който имат към този проект. Почти 2000 изменения, което показва, че това е приоритет не само за комисията, но и за вас. Извинявам се, че превиши времето. Благодаря, господин Анжел. Ние, разбира се, ще, разглед... ще разгледаме казаното от вас. Господин Бърге искаше да реагира, но имате само една минута. Да, господин председател. Господин председател, аз наистина ценя а, така интелигентния подход на комисията, но в крайна сметка начина по който те защитават своите позиции малко ни нервира. Маржа от 2,1% както и ежегодното преразглеждане са проблеми, които трябва да е, продължим да обсъждаме. Ние искаме гаранцията, ние искаме наистина да има гаранция от 8 милиарда и искаме да дадем един съвет на комисията. Погледнете какво стана в миналото за и Галилео, и Тер. Или на комисията Барозо. Ако продължите така, просто ще загубите време, ще загубите вашето време, нашето време. Така че ние не искаме да, да се връщаме към а, процедурите от миналото. Господина Барбара Ге, която е представител на Европейската инвестиционна банка. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на всички членове на парламента за възможността да представлявам банката тук, да изслушам вашите мнения, както и за под, подкрепата, която ни оказвате като е, канала за предаване средствата за инвестиция. Това, са, това е една тежка отговорност и ние е, осъзнаваме отговорността, която поемам. Ай, а, ви слушах и се сещам за нещо, което, както казват, казвам на децата в къщи, да се, изпол... да се намалява, да се използва отново, да се рециклира да се, да се намали използването на публични фондове, като същевременно се получи по-добър резултат. Необходимо ни е растеж на заетостта и дългосрочно устойчиво развитие. Подобно повторно използване, т.е. да се а, да, капитала да се мултиплицира. 5 е, милиарда от нас, е, които ще мобилизират 60 милиарда оперативни средства. От нас идват, е, идват ликвидността, кеш. Ние знаете, че имаме рейтинг три ата, така че можем, ще можем да заемем от капиталовите пазари а, е, необходимите средства. И ние ще концентрираме необходимите ресурси за работа по това. Колко? Е, ре, ре, рецик, рециклирането. Место субсидии и гаранции, место заеми и кредити. Това е. Бих искал също така да се спра на три проблема, които от нас са за голям, от голямо значение. Първо, гаранцията трябва да бъде солидна. Аз тук неколкократно чух използването на понятия като безусловно и незаобикаляемо. Но много е важно тази гаранция да не бъде раздробена. Европейската инвестиционна банка ще бъде депозитара на тази гаранция. Тя ще, е, и ще работи с е, националните насърчителни е, банки и с ЕКЦВИ. Комисията и Европейската инвестиционна банка ще бъдат отзад. Тоест, нека да не раздробяваме е, гаранцията. Не, ние ще спазваме и ще се съобразяваме с, с всички изисквания за постигане на а, е, съюзните цели, е, а не винаги, които не винаги съпадат с националните интереси. Колкото до а, условията, ние осъзнаваме, че тук не става дума за бизнес as usual че нещата се развиват както обикновенно. Не. Ние ще финансираме там, където не. Където не може е, да се, да, да, да се получат е, средства на разумни е, на разумна цена. Разбира се, няма, няма да финансираме там, където нещо въобще не може да получи финанси. Т.е. това означава, че проекта не е разумен, не е смислен. Но... Говориме за малки и средни предприятия. както и за стартъп предприятия, кои, които ще подпомогнем да се развият. Защото знаеме, че това и малките и средни предприятия са основните работодатели в Европейския съюз. Европейския инвестиционен фонд, знаете, че ще бъде и е, фонд, който използваме като допълнителен инструмент. Е, е каналите за, раз, за, за разпространение. Знаете, че съществува съответната мер, мрежа, но ние ще я засилим. Колкото до условията, още веднъж проектите трябва да се избират на основата на тяхната економическа рентабилност, на спазването на екологичните критерии. Ние, ние финансираме и сега около 500 проекта годишно, а от сега нататъка ще трябва да добавим още 150 до 200 проекта допълнително. Експертизата съществува, има, имаме необходимата база. Нека да я използваме, а да не, да не се опитваме да създаваме някакви нови е, органи, елементи. Управление, управлението. Управлението трябва да е просто, ясно, да, да няма допълнително осложняване, да няма упълни, допълнителни етапи или наслагване на слоеве. Инвестиционният комитет абсолютно Абсолютно сме съгласни, че трябва да се вземат технически критерии, че трябва да имаме представители на, си, на всякакъв а, отрасли, но изключително да имаме и добра национална представителност, т.е. хора, които знаят какво се е необходимо в различните региони. Инвестиционният комитет няма да избира проектите. Ние ще избираме проектите с помощта на Европейският съюз. А и ние ще отговаряме и за това. Необходимо е в момента да намериме стимули за разгръщане на инвестирането. И наистина високо цениме извършените от вас усилия, от комисията, от съвета. Ние ще свършиме работата, която ние трябва да свършиме, но нещата трябва да бъдат приключени колкото се може по-бързо. И второ, трябва да има доверие. Трябва да има доверие у пазарите. Ние, ние трябва да а, вдъхнем доверие и на европейският е, бизнес, на бизнес средите. Така че всички европейски институции, е, парламента, комисията, съвета и ние, ние трябва заедно да, да осъществиме този проект и всеки трябва да поеме своята част от отговорността. Благодаря. А сега давам думата на господин Булман, който беше докладчик по този по тази част. Благодаря, господин председател. Раз, разговаряха с представителите на Европейската инвестиционна банка в Страсбург. Затова бих искал сега по-скоро да се обърна към колегите. Наистина времето не стига. А имаме много работа, затова позволете ми да бъда много кратък. Доколкото знам, комисията излиза с законодателно предложение и с законодателите след това трябва да постигнат съгласие. Мисля, че тези е, постулати не са се променили, така че комисията не може в крайна сметка да си приеме собственото законодателно предложение. Може би ни е приятно, но доколкото знам, е, процедурите не са се променили. Така че така че ще следваме а, съответните процедури. Сега, Европейската инвестиционна банка е орган, не е законодателен орган, а е, а, инструмент за осъществяване на европейската политика. Мисля, че това също е важно да бъде подчертано. Тоест, ние като Европейски парламент трябва да поемеме своята отговорност и не можем да сподел... ние трябва да споделиме тази отговорност с съвета относно гаранциите. Така че, скъпи колеги, бях доста впечатлен от участието на всички, защото наистина тази, това досие е много сложно и има наистина много, много широко и активно участие. Смятам, че практически практи, практически сме постигнали някакво единодушие и парламента ще успее да а, свърши необходимата работа в а, м, необходимите срокове. Сега, само да някои а, въпроси. Някои колеги подчертаха, че създаването на фонда в никакъв случай няма да, да е, измести структурните реформи и тяхното изпълнение. Това не е целта. FC е създаден за осъществяване на проекти, които не биха могли да бъдат осъществени по друг начин. Целта е средствата да бъдат насочени към а, е, необходимите цели. Това само по себе си ще бъде една структурна реформа, която си заслужава да осъществим. Е, спомням си по време на едно изслушване един е, участник в научни платформи сподели вижданията относно а, раз, развиването на вакцини, които са необходими за цяла Европа и пък и за останалия свят и а, проблемите, с които те се сблъскват. Ето, това може да бъде един проект, където и законодателството и новаторството могат да бъдат обединени с цел осъществяване, за, за осъществяване на целите. Благодаря всички колеги за участието и в заключение бих искал да, да, каж, да повторя казаното от Маркараш – искаме резултата да не е едно дуплициране на Европейската инвестиционна банка, а да, да имаме нещо, което наистина да спомогне за а, е, постигане благото на гражданите. Господин Плюдифис. Благодаря, господин председател. По въпроса за финансирането, най-сложният въпрос, ние парламента поискахме безусловност и невъзможност да бъдат изтеглени обратно средствата. Ние защитаваме надежността на тези средства и по никакъв начин не сме поставяли под въпрос. Но трябва да внимаваме, защото ако някой твърди, че нашата позиция може да доведе до страх и да намали надежността на фонда, трябва да сте много внимателни, защото това може да се отнесе и за предложението на Европейската комисия. Какво прави Европейската комисия? Комисията само намалява бюджетите ангажименти от 3, с 3,3 милиарда за Хоризонт 2020 и 2,7 милиарда за механизма за свързване на Европа. А от тук нататък всяка година ще поделят конкретните средства, тъй като това се прави чрез тъй наречения документ за Financial Statement – и те наречените отчети. Така че каквото и да вземем като позиция сега, в крайна сметка, сметка всяка година на годишна база ще се правят конкретните разплащания за фонда и всяка година по този начин Европейски парламент ще може да промени предвижданията. Да, не казвам, че положението на Европейската комисия беше толкова катастрофално, защото ние всяка година можем благодарение на инструментите за гъвкавост да намалим с или да увеличим средства за дадена програма с до 10%. Така че да, разбира се, може да го направим с съгласието на съвета. Така че да твърдите, че нашето предложение поставя под въпрос или под опасност договорите, това е много опасно твърдение. Това означава, че и самото предложение на Европейската комисия поставя под въпрос договорите. Нека да споменем двата милиарда за гъвкавост, които не са заложени никъде в регламента. Трябва да кажем и още нещо законодателният орган не може да казва на бюджетният орган как да се използват инструментите за гъвкавост. Въпреки всичко казано тук, искаме фонда да бъде създаден до месец юни, той да бъде един надежден фонд и фонд, който да пожене успехи. Имаме една обща цел, една цел, към която се стремим всички. И това е да намалим отражението върху проекти, които за нас са важни. Хоризонт 2020 и механизмът за свързване на Европа. Тук правим различни предложения. Едно от предложенията ни беше гаранционният фонд да бъде изграден за периода не само 2014-2020 година, но и да продължи от твърда 2020 година. Защото каквото и правим, не бива да забравяме, че гаранционният фонд ще продължи да съществува след 2020 година. Всъщност, през първите години въобще няма да имаме нужда от този гаранционен фонд. Така че тук имаме предложения за решения, за начин по който можем да намалим отражението върху бюджета. И преразглеждането на личната финансова рамка през 2017 година също е такава възможност. А от нататък благодаря на всички колеги за приноса им. Тези 1396 изменения показват, че искаме фонда, но искаме един по-добър фонд. Такава е задачата ни, такава е отговорността, която носим. В контекст на законодателният процедура ние искаме да повлияем положително на всяко предложение и винаги се стремим към едно и също нещо. Един фонд, един нов инструмент представлява и едно ново подификателство за регионите, за, за научно-развойната дейност за всички. А между другото не споменахме платформата за консултации и научни съвети, като целта на тази платформа е най-бедните региони да могат да изготвят оптимално своите проекти. Трябва да видим как ще се осъществи тази липса на политизация, за която говорите, на всички равнища, включително и по отношение на делегираните актове. Ясно също така, че защитаваме принципа на допълняемост. И е ясно също така, че ние настояваме, ние искаме създаването на този фонд, тъй като той ще допълни другите инвестиции. Имаме нужда от работни места, имаме нужда от економически растеж, и за това ще се борим до края, защото гражданите ни заслужават една Европа с нови работни места, економически растеж. И те също така трябва да им, могат да имат доверие в своите народни избраници, в Европейския парламент и Европейския парламент ще изиграе своята роля. Благодаря ви, благодаря ви, господин докладчик. Надяваме се държавите членки да покажат своето доверие приемайки идеята, че излишъкът в край на бюджетната година могат да се прехвърлят към фонда за различни инвестиции. Дам думата на Роберто Гуалтиери. Благодаря ви. Струва мисля, че това беше една много ползотворна и конструктивна среща. Като изключим едно изказване, което според мен не беше нито разумно, нито конструктивно от страна на Европейската комисия. Така че ви моля да избягвате подобни крайни тълкувания на член 310 от договора. Всички знаем какво пише в него. Но благодаря на всички колеги за положените общи усилия за гарантиране на един надежден, жизнеспособен план на Юнкер, който да бъде осъществен в, а, рам, в предвиденият график. Ясно е също така, че всички проекти трябва да са економически надежни и да допълват, т.е. да да се гарантира, че се финансират проекти, които няма да бъдат финансирани по друг начин. А по отношение на политическото естество на фонда, надявам се, че това, което каза Европейската комисия, не е, че и а, членовете на съвета за преструктуриране на банките се смятат за политически орган, защото там има специалисти назначени с поли... от политически органи. Надявам се, това не беше, което се опитваше да каже Европейската комисия. Позицията на парламента е много ясна. А по отношение на делегираният акт, идеята е да делегираме правомощията на Европейската комисия, а не да разписваме всичко в законният акт. И нашата цел е точно това да се избегне излишната политизация. Така че ние сме много, ние сме напълно наясни с разликата между законодателен орган и изпълнителен орган. Ние искаме да ви делегираме правомощия, а не всичко да разписваме точно защото искаме да избегнем политизацията, но както и да е. Струва ми се, че основа на днешното разискване докладчиците ще продължат а, с отличната си работа и съм напълно убеден, че ще разполагаме с един много ефикасно функциониращ план Юнкер през второто полугодие на тази година. Споделям казаното от Роберто Галтиери. Днешното ни разискване беше много ползотворно и доказва възможността ни, ни да допринесем за това планът за инвестиции да стане действителност още тази есен. И в това отношение мисля, че трябва да силно да се обърнем към държавите членки и да ги помолим за малко повече гъвкавост за финансовите инструменти и трябва да разгледаме в края на годината възможностите да се използват излишъците в край на годината. Всяка година има излишък. Нека да прехвърлим тези средства в фонда за стратегически инвестиции, а не да а, изваждаме средства от а, програмите заложени с многодишна финансова рамка. Още днес след обед ще се срещна доплатите в сянка в един и половина. А следващото съвместно заседание на бюджет и ЕКОН е, ще бъде на 20 април. Благодаря ви за участието. Убеден съм, че ще изкъсим един много добър текст. Благодаря ви, закривам заседанието.